Уважаеми колеги, започваме съвместното заседание на Комисията по бюджети, Комисията по бюджетен контрол и Комисията по граждански свободи и правосъдие. Открих вече заседанието. Очакваме и председателя на Комисията по бюджети, но нека не губим време, тъй като имаме натоварен дневен ред стигнахме до извода, че е важно и трите комисии, които работят по тези теми и по фондовете, да проведат съвместно заседание. В областта на външната политика действат доста инструменти, като едновременно с това обаче финансирането по тях не е високо. Затова и се радвам, че колегата Мораес, председател на Комисията по граждански свободи и правосъдие, реши да работи заедно с нас. Клод, имаш думата. Благодаря, госпожо председател Инга, за приветствените думи. Както обикновено сте много права за големия брой инструменти и необходимостта да, из, да използваме научни, наличните ресурси по най-добри ефективен начин. Темата, която ни е събрала, много важна и се радвам, че нашите комисии работят заедно. Защо е важна темата? По очевидни причини. Обежището и миграцията заемат важно място в политическите ни дневни, дневен ред и конкретните решения са възможни само с бюджетни средства. За какво става дума? Приемът на голям брой новопристигнали в Гърция и Италия продължава. Е, издирвателно спасителните действия в Средземно море, мерките за охрана на границите и е, гранична и брегова охрана на Европейски си, оставането на горешки точки, както и преместването на 30 000 е, търсещи обежище в другите държави членки. Както знаете, създаден е неотложен фонд за първи път в историята на хуманитарната помощ на Европейския съюз в рамките на Европейския съюз. Все още обаче чуваме, че ситуацията на гръцките острови е тревожна за търсещите обежище и Добре дошъл на председателя Артю. Много е хубаво, че и тримата работим заедно. Гръцките и италианските власти се опакват от липсата на подкрепа от Съюза. НПО, както знаят онези от нас, които работят с тях, ни казват, че финансирането не е координирано, средствата пристигат твърде бавно или пък не са налични там, където са най-необходими. Ето защо днешното изслушване е поискане на комисията Либе в координация с комисиите по бюджетни въпроси, бюджетен контрол, за да разберем по-добре ситуацията, кое дава резултати, кое не дава резултати, къде има нужда от промяна, за да сме сигурни, че бюджета съответства на политическите приоритети. Благодаря на комисиите по бюджет и бюджетен контрол за това, че са готови да търсят отговор на въпросите. Най-напред за мен е чест да приветствам с добре дошла. Това е проблемът, когато закъснееш. Трябва да идваме рано. Не говоря за председателя на бюджетната комисия, говоря за себе си. Аз закъснях и не видях Емили. Така, за да започне дискусията, за мен е чест да приветствам с добре дошла омбудсмана. Тя работи по, в рамките на мрежата на омбудсманите. В своя встъпителен доклад тя ще се спре на тези въпроси за това как финансирането под помага или пък е, не успява да е, подпомогне намирането на решение за тези предизвикателства. Без повече предисловия ще дам думата на госпожа Райли. Е, благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Благодарна съм за поканата да говоря пред вас днес след обяд. Започва дебата по бюджета на Европейския съюз и става ясно, че въпросите за финансиране на миграцията и защ... охраната на външните граници е от централно значение по финансово логистични е, причини, но и поради полит политическата чувствителност на въпроса. Ще е, изслушате експерти за това как е, да се осигури ефективност на финансирането от Европейския съюз. Предложението на Европейската комисия са двояки да се подобрят условията за дърсащите обежище чрез е, повишаване на целевото си финансиране и да се намали натиска върху външните граници, като се увеличи значително броя на охраняващите външните граници, бюджета Frontex. Очевидно сме изправени пред бързо променяща се глобална реалност. Съчетанието от много фактори, е, произменения в климата, вътрешно разселване и възможностите за миграция чрез нови технологии и свързаността ще, на, ще си останат фактор за сериозна миграция. Както каза един коментатор, наскоро и миграцията вече е в не по-малка степен движеща сила в западната политика. Предизвикателствата са огромни, защото мигрантските потоци не са ясно разграничени, така наречените смесени потоци. Новените, новата динамика, благодарение на новите технологии, затрудняват нещата от правна точка и от политическа гледна точка. Хората изпитват съчувствие от по чисто човешки причини, но, но, но когато човекът се превърне в абстрактна величина, тази, това съчувствие отслабва. Ясно е, че границите на човешкият опит и човешките преживявания не са толкова ясно разграничени, не са толкова ясно отграничени правни категории. Но тези предизвикателства показват, отразяват онова общество, което се опитваме да създадем. Не само заради привлекателността на Европейския съюз от економическа гледна точка, но и заради а, хуманизма и а, ценностната система. Това са факторите, заради които Европейския съюз е избор за мигрантите. Между 2014 и 2016 година почти половината от 6,7 милиона търсещи убежища по света бяха регистрирани в Европейския съюз. Но в глобален план повече хора сега бягат от природни бедствия и последиците от климатичните изменения, отколкото граждански войни и други конфликти. Според доклад на Европейска комисия от 2016 година, метеорологичните аномалии могат да доведат до, 2, до разселването на 200 милиона души до 2000 2050 година и то всяка година в сравнение с 25 милиона годишно е, в момента. Този нов факт е, се отчита в миграционната политика. Нова Зеландия създава нова хуманитарна виза за лица, разселени от климатичните изменения в Тихия океан. И е, във връзка с тези предизвикателства, както и с други предизвикателства, като демографските предизвикателства в Европейския съюз, необходимостта да се привлекат квалифицирани специалисти е, в интерес на економиките ни, става все по-важно средствата, насочени към тези области, да се управляват е, добре и е, хората да знаят е, как точно се изразходва средствата и дали е са необходими промени. Необходимо е да участват колкото може повече субекти, защото границата между договорите и конвенциите по правата на човека и практическата реалност, свързана с изпълнението е, се запазва. Предоставянето на а, хората за крила от а, преследване не е еднократен акт. Не всичко приключва с а, пристигането на а, плащ на Средиземноморието а, и нови дрехи. Необходима е а, продължителна интеграция тогава, когато пътищата към дома са блокирани много е, не е лесно да убедим хората, че увеличаването на броя на беженците и а, мигрантите не е заплаха за стандартите, които ценят. От практическа гледна точка, изразходването и контрола върху европейските средства е въпрос, върху който имаме контрол за разлика от природните бедствия. За мигрантите е, закрилата на Европейския съюз е, започва по външните граници. Ако Европейския съюз не иска да се превърне в е, безразлична крепост, наблюдението на правата на човека е от централно значение. Европейският, службата на Европейския омбудсман неколкократно е правила проверки за спазването на правата на човека от страна на Frontex и сътрудничи добре с тази агента. Повеч агенция. Повечето от моите препоръки бяха приети и благодарение на парламента една от препоръките, която не беше приета от агенциите за създаване на механизъм за оплакване, в крайна сметка беше приета агенцията става все по-голяма и е необходимо служителите да бъдат наясно с задълженията си по харта за основните права. Ние ще продължим да следим този въпрос. Повишаване на финансирането, както знаем, не е достатъчно за посрещане на всички предизвикателства. Има нужда от повече координация на политическо ниво между Европейски съюз националните органи. Сътрудничеството може да се подобри чрез повече солидарност между държавите членки, въпреки че политическите предизвикателства са очевидни но в отсъствията на солидарност между държавите членки трябва да се отбележи, че във всяка държава членка има съответни органи, като омбудсмани, НПО, и правозащитни организации, които могат да осигурят логистиката, за да се е, осигури добро разпределение на средствата. Може да се пристъпи към координация с други колеги. Моята служба заедно с е, други 19 регионални омбудсмани от години полагат усилия, така щото Унези, е, на които е отказано убежище и биват връщани за, от Фронтекс, са под закрила по време на връщането си у дома. Много е важно те да имат достъп до подробностите на. Това е и част от инициатива, която проведах. Държавите членки трябваше да направят така, че да се осигури достъпа до фонда АМИФ и властите на държавите членки и комисията трябва да следят изразходването на средствата, за да може на местно ниво комисията да е наясно с това дали те се използват ефективно или пък е по-добре да бъдат насочени друга, да с оглед на промяната в обстоятелствата. Публична информация би дала възможност на омбудсманите да проверят дали държавите членки спазват достатъчна степен задълженията си да зачитат правата на човека, когато предоставят услуги на е, търсещите убежища националният омбудсман може да постигне, може да получи достъп до тези документи. Публичният достъп до тези документи ще позволят по-лесно и ефективно осъществяване на обязаностите. Публичността на информацията да позволява да видим дали средствата се използват за спазване на целите и приоритетите в областта на убежището. Разбира се, интеграцията е много важна Много често една интеграцията означава да влезеш в общество различно от твоето. Нито нито комисията, нито омбудсмана може да присъства в тези общности и затова самата общност трябва да участва активно в интеграцията, защото ако тези взаимоотношения се провалят, е, нищо друго няма да успее. Има и други важни решения в областта на интеграцията. В момента 80% от сирийските беженци в Европейския съюз не работят. Това не може да се дължи само на отсъствието на квалификация и умения. Наскоро списание Економист анализира този въпрос и отбеляза, че в някои държави членки има пречки. Други са намерили практически решения, които не водят до изтикване на нископлатените а, и нискоквалифицирани работници. Тъкмо, на, тъкмо обратното, те си намират по-добре платена работа. Когато търсещите убежище работят, Европа е, ще приложи на практика своите обежища. Списание Економист анализира въпроса от економическа гледна точка, именно, че държавите членки ще спечелят от е, ниско квалифицирани, следователно ниско платени работници. Създаването на възможности за заетост е, за отделния човек може би ще доведе и до по-добра, по-добра представа за ново пристигналите в Гърция. Аз посетих беженски център извън Атина и гръцките власти признаха, че той се управлява добре и разполага с добри ресурси, имайки предвид близостта до столицата. Мен ме поразиха усилията на властите, на местните граждани, на НПО-тата и на самите бежанци животът да стане поносим. В много държави членки обикновените хора доброволно показаха на новопристигналите са добре дошли. Очевидно тези хора са разбрали, че създа изграждането на човешки и социални връзки ще доведе до това, че двете части на общността могат да съществуват. Разбира се, ние не бива да бъдем нито романтични, нито сантиментални по тези въпроси. Животът не винаги съответства на това, което си представяме. Значителните културни различия водят до напрежение. В крайна сметка има нужда от храброст от страна на политическото ръководство, за да се тръгне по път, който да осигури устойчивост но никой не може да го осъществи сам. Всяка държава членка, малка, голяма, либерална или не толкова либерална, има е, граждани и организации на държавно и недържавно ниво, които са готови да помагат в усилията за създаване на е, практична и хуманитарна и справедлива система, насочена към онези, които не са имали щастието да бъдат родени граждани на Европейския съюз. Благодаря, госпожо Райли, за вашето изказване. Вие ни напомняте за нашия хуманитарен дълг. Сега ще дам думата на нашите гости от бюрото Брогел, които ще ни представят из... проучването Европейски фондове за политиката за миграция, убежище и интеграция. Това е изследване част от е, документите за нашето изслушване. То е налично и по електронен път е разпространено. Е, доктор Волф, имате думата за максимум 15 минути. Благодаря, господин е, председател. Аз ще се изкажа на английски. Започвам с благодарности към Европейския парламент за това, че ни поръча това проучване. Казвам се Гунтрам Волф. След малко ще дам и на колегата Жо Дарваш, за да представи нашето проучване. Първото, което искам да кажа е да поздравя парламента за организирането на настоящия дебат защото става дума за един много конкретен начин да се подходи към едно сериозно предизвикателство, което безпокои гражданите. Това е основното им безпокойство според много анкети. Второто, което искам да коментирам е, че проблемът миграция в Европейският съюз не е проблем, който ще изчезне. Напротив, много вероятно тази тема ще си остане на дневния ред и ще има огромно значение за европейските граждани в бъдещите десетилетия. Ние знаем какви са причините за емиграция. Много често те са и економически, също и географски а освен това и война, проблеми с човешките права и така нататък. Ако се обърнем към економическите и демографски е, фактори, нашето съседство в Африка е, показва, че там демографските проблеми ще нараснат. Е, населението ще нарасне от 1 до 2 милиарда в следващите 30 години. И независимо от всички неделни проповеди, които е, говориме в Европа, за как ще помогнем на Африка да се намали иммиграцията, реалността е, че с подобряването на економическите развитие на Африка, миграцията няма да се намали, защото хората ще имат възможност да пътуват и съответно да мигрират. Тоест, напрежението, натиска над явлението миграция ще се увеличи. Нека сега да направим по-конкретна оценка какво прави в момента Европейския съюз да огледаме е, и анализираме европейските фондове за миграция, обежище и интеграция. Нека да кажем съвсем ясно, не става дума за одит, дали са използвани добре средствата или не, а просто да се оценят тези средства от е, научена гледна точка точка, без да имаме достъп до поверителна информация. Също така предлагаме и препоръки как да се подобри използването на тези фондове. Правиме анализ на публично, на обществено достъпна информация. Провели сме интервюта с заинтересовани страни от европейските институции, като Frontex и други и естествено представители на Европейската комисия и национални власти. Примерно е, Министерство в Италия, Испания и така нататък. Също така направихме преглед и на неправителствените организации. Защото е, НПО са в край на кращата едни от крайните получатели на тези средства и искахме да чуем от тях как те възприемат процеса на бораване с тези фондове. I mentioned to you um, the EU, um, uh, the, uh, the, uh, the immigration um, numbers that. Uh... Тук представяме статистиката за иммиграция ляво Виждате, че през 2015-16 много силно нарасна броя, защото просто се увеличи броя на търсещите обежище в контекста на сирийската криза. Като цяло обаче, цифрите показват, че получаването на обежище не е основната цел на миграцията към Европейския съюз. През 2014, например, броя на мигрантите по економически или други причини доста превъзхожда броя на тези, които идват и търсят обежище. Съответните цифри намаляват след 2015, но тъй или иначе са значително по-високи от това, което беше преди това, т.е. отразяват тази тенденция на, на повишаване на бройките, за която коментирах. Отдясно цифрите показват иммиграцията вътре в Европейския съюз. Този тип миграция, зелената графика, представлява миграцията на граждани на Европейския съюз. Не се отчита връщането в родните им страни. Бройките са по-малки реално от е, спрямо броя на граждани, които идват вън, от извън Европейския съюз. Когато коментираме този е, слайд, ще дам думата на колегата. В момента настоящите предвидени средства, свързани с миграция, се увеличиха много значително в настоящата е, МФР. 8,4 милиарда са предвидени, а в момента са разходени 14,2 милиарда. Тоест от 0,8% от МФР цифрата нарасна до 1,3% от МФР, е, така че в процентно изражение увеличението не е голямо, но в реални цифри е доста голямо. Тук не става дума за разходи само свързани с миграция, а и разходи свързани с социални грижи, които са отделени за мигранти. Те не могат да бъдат анализирани отделно, защото всъщност не е ясно да се направи разграничение дали са използвани за мигранти или за граждани на ЕС. Сега думата има моя колега. Ние разгледахме как са разпределени е, фондовете в различните страни и за различните цели. Това, което установихме е, че двата най-големи е, фонда, фонда МИФ и фонда за вътрешна сигурност, АСФ, Сумите е, там са разпределени е, спрямо приоритети от миналото, по, спрямо броя на населението и така нататък. Ня, как е, се промениха тенденциите, беше нашата, нашата задача беше да установим как се променят тенденциите. Освен това, освен основното разпределение, тези фондове получиха и по-големи е, средства, но приоритетите бяха същите. Обединеното кралство получи най-много средства, въпреки че при тях не стигна най-голямата вълна на миграция. Германия е получила много по-малко средства, сравнени с дела, дяла на миграция, която пое тя. Италия а, сходна ситуация. Италия и Гърция са получили повечето от а, средствата, отпуснати по спешност. Не по конкретна формула, а по а, решение за всеки отделен случай. Те получиха половината от средствата по спешност. Основните обаче показатели за разпределение не са устарели. Те трябва да бъдат преразгледани защото следва да отразяват не само данните от, за миграция 2016 или когато там се приема, а да има и формула, която да отчита промените на тези процеси във времето, защото може да се окаже, че примерно от 2008 по-нататъка ще има други страни, които ще поемат по-големи вълни. Тук показваме колко огромни са разликите Гърция а, отделя голяма част от фонда МИФ за убежище, Унгария за интеграция, Обединеното кралство за връщане. В някои страни има гъвкавост за това как се разпределят средствата. Но доколкото тези фондове са предназначени да обслужват общи европейски е, цели, би следвало да се обсъдят и предназначението. После, как се изпълняват? Не е налична достатъчно информация. Безкрайно много време отделихме да търсим информация в различни европейски документи и ни беше много трудно да намерим такава. Заключението не е само наше. Когато приключихме с е, Изключването с родни организации също работили по АМИФ, заключиха, че ням, определено няма достатъчно данни за изпълнението. Тук ви показваме колко от средствата за поети ангажименти са били изплатени за трите основни фонда – 6,2 милиарда са били ангажиментите, а само 2,6 милиарда са били разплатени. По-малко от половината. В документа на комисията се казва, че може би изплащанията не отразяват ясно е, процеса на възвръщане на средствата, но така или иначе само първите три години са платени само 3% от ангажиментите. Шокиращо е. Очевидно изпълнението изостава. По два начина оценихме е, фондовете. Първо с относително дълги интервюта с е, представители на заинтересованите страни. Шест основни послания показваме на слайда. Първо, че се признава, че Европейския съюз е реагирал достатъчно уместно на голямото предизвикателство, че се е описал да опитал Европейския съюз да направи максимално възможност. В страни е, като Гърция няма достатъчно административен капацитет и е необходимо да се помогне. Това са положителни заключения, но има и относително отрицателни такива. Коментирано бе, че има ред проблеми и сложности по системата за бюджетиране и финансове отчети, трудно е да се отделят средства за агенции, безвъзмезни помощи не винаги подхождат на дейността на агенциите. няма достатъчно гъвкавост при спешни ситуации. Също се коментира колко сериозни административни трудности и изисквания има, за да бъде използван фонда. Друг проблем е координацията. Много коментари има в това отношение, че тя е недостатъчна. Понякога става дума за чисто технически въпроси, но не само. Така че координа... липсата на координация примерно затруднява и споделянето на най-добри практики. После огромното увеличаване на броя на мигрантите е, увеличи натиска върху персонала в европейските институции, както и в националните агенции очевидно има проблем. Освен това, не е напълно ясно как различните фондове се, си взаимодействат, как се препокриват. Там е необходимо да има подобрения. И е, накрая мнозина коментираха, че са необходими повече средства. Втория източник на данни е едно проучване, на НПО в 10 страни. Зададени бяха ред въпроса, нямам достатъчно време да ви ги разясня, нека само да подчертая, че Сравнението между АМИФ и Фонда за вътрешна сигурност показва, че АМИФ е много по-бюрократичен, отколкото втория фонд, което е интересно но и двата се възприемат като твърде бюрократични. Необходимо е в такъв смисъл много упростяване за по-добро използване. Сега ще прескоча няколко слайда. To recommendations, uh, just run through, let me run through very, very quickly. So first is that... И ще коментирам нашите препоръки а, препоръчваме да се сменят приоритетите на разпределяне на средствата и то да се прави ежегодно. Второ, тъй като най-голямата добавена стойност е свързана с координиране между страните и действия в спешни случаи, трябва да се е, увеличи помощта за спешни случаи. Комисията излезе с такова предложение, именно с увеличаване на гъвкавостта при поетите задължения. При АМИФ показахме, че има разлика при използването за различни цели. Би било добре там да се интегрират нещата. Много е важно да има и е, добра статистическа информация за изпълнението на различните фондове за миграция. Всяка страна се очаква да има и вебсайт, за да може да оповестява последните е, програми по фонда АМИФ. Това обаче не се случва не навсякъде има и достатъчно съвременена информация. Има и други фондове, които отпускат средства за миграция. Тук отново трябва да е ясно кои са те и какви са данните. Финансовия те разпоредби понякога затрудняват правилното изпълнение – това е препоръка да се търси намаляване на административното бреме. Координация отново препоръчваме да се подобри и да се увеличи броя на персонала на Европейския съюз, който се занимава с тези проблеми, да се увеличи и е, общия пакет средства за следващата МФР целите на различните фондове трябва добре да бъдат изяснени и да бъдат намалени като брой. И накрая НПО-тата дадоха много препоръки, около 15 можем да ги обобщим. Приложихме ги в списък. Примерно за това, че е, получават средства само най-големите НПО, които не винаги имат достъп до хората на място. А малките, които се занимават с е, хората на място, им, им осигуряват е, закрила, не могат да стигнат до е, средствата. Смята се, че е необходимо да има повече директни европейски средства, особено за страните, където нямат политика на интеграция или не са склонни да, да прилагат европейските политики. Това са нашите препоръки, които предлагаме на вашето внимание. Благодаря. Благодаря на нашите гости. Много интересна презентация. Нашите колеги са наясно с отделни моменти от всичко това, но е добре да го чуем обобщено. След 16 и 15 ще имаме възможност да задаваме още въпроси за проучването Брюгел. А сега даваме думата на представителя на Генерална дирекция вътрешни работи, който, който е, Госпожа Бе... Беата Гминтер, тук също ще чуем изпо... как се използва фонда за миграция и сигурност. Благодаря на председателите на трите комисии, благодаря за поканата да участваме днес и да представим своята гледна точка. Мисля, че днешното изслушване е изключително своевременно, тъй като сме на финалния етап на подготовката на новата нормативна уредба за АМИФ и Фонда за вътрешна сигурност, за последващите инструменти. Затова и изслушването ще е много полезно за комисията. Много са препоръките в проучването Бройгел, които са сходни и с нашите заключения. Работим по изпълнението на тези препоръки. Какво е настоящото положение? Европейският съюз и комисията работят за изграждането на силна всеобхватна система за убежище. Това продължава да е основен приоритет за Европейския съюз. Трябва да можем да се справяме с бъдещи кризи, както и да проявяваме солидарност и отговорност. Трябва да проявяваме солидарност спрямо Северна Африка, да се борим с първопричините за миграцията, както и да работим по дългосрочни предизвикателства. Затова и политиката ни в областта на миграцията се допълва и подсилва не само от финансиране, но и от законодателни инструменти, като актовете за АМИФ и Фонда за вътрешна сигурност. Тези два фонда представляват съобхватен подход и трябва да се разглеждат заедно. АМИФ подпомага дейности, свързани с различни аспекти на управлението на миграцията, като убежище, презаселване и релокация, законна миграция, интеграция, както и операции по връщане. Фонда за вътрешна сигурност има два компонента полицейско сътрудничество им граници и визова политика. Както вече бе казано, съжалявам за дребния шрифт на слайда. Настоящият пакет за финансиране и по двата фонда бе значително увеличен през изминалите две години. Сега той възлиза на 10,5 милиарда евро. Това бе сумата към края на 2017 година. Как се оползотворяват тези средства, има три възможности за изпълнение, споделено управление, пряко управление, в рамките на което комисията дава безвъзмезно финансиране и възлага обществени поръчки и непряко управление. Тук финансирането се използва от международни организации на базата на споразумения с комисията. През 2017 година АМИФ и Фонда за вътрешна сигурност функционираха от 3 години. Излязохме и с нови проектопредложения за последващите фондове. Направихме и междинна оценка на АМИФ и Фонда за вътрешна сигурност. Какви полки си извлякохме? Те са много подобни на заключенията в проучването ви. Фондовете са важни инструменти за работа по настоящата трудна ситуация. По тях има възможности за извънредно подпомагане, както и за дългосрочни мерки за изграждане на капацитет. През изминалите години фондовете са изиграли важна роля за подобряването на системите за обежище и увеличаване на капацитета за прием в държавите членки, най-вече с оглед на предоставянето на по-достойни и безопасни условия на търсещите закрила след пристигането им. По тези фондове се подпомагат и уязвими групи, най-вече непридружени малолетни и непълнолетни. Можем да кажем, че по фондовете се стига до хората и организациите, които са сред целевите им групи, постигат се и целите по фондовете. Така, например, националните програми с поделено управление по АМИФ са довели до подпомагане на над 1 милион търсещи за крила. Стотици хиляди от тях са били уязвими лица или непридружени малолетни и непълнолетни. Разкрити са също така и много места за прием. Над 21 000 административни служители са били обучени, увеличили са познанията си и експертния си опит. Над 23 000 души пък са били презаселени с финансиране по фонда. Интеграцията също е важно направление. За нея се тук става дума за почти 3,5 милиона мигранти, които получават помощ в държавите членки. Предприемат се мерки за тяхното интегриране в местните общности. В момента се извършват около 4800 различни дейности, финансирани от европейски източници. Фондът е допринесъл и за връщането на 127 000 души. Повечето от тях са се завърнали доброволно. Както упоменахте преди малко, Една от критиките към националните програми е, че финансирането по тях се освоява бавно. Това е вярно, но и същевременно не е вярно. В началото на програмния период се изисква доста време първоначално за планирането. След това трябва да се разработят действията, да се предостави безвъзмезно финансиране или пък да се възложи обществена поръчка. И тъй като става думи за пари на дънакоплатците, трябва да се спазват финансовия регламент на Европейския съюз и националните разпоредби за финансирането. Така че понякога може да са необходими години, за да се стигне до плащането. Първо се планира, след това се започва работа и така нататък по време на работа обикновено се използва предварителното финансиране и едва по-късно при приключването на проекта се прави окончателното плащане. Това обяснява и констатациите в проучването Бройгел. По-настоящем през 2018 освояването е около 30-35% за плащанията. Това са данните от 2017 година, което според мен е нормално. Сега държавите членки изпращат отчетите си за 2017 година. Има и огромно увеличение поради това на плащанията към държавите членки. Редовно следим онова, което правят държавите членки с парите. Националните програми се одобряват от комисията, одобряват се от комисията и промените по тях. Работим постоянно с държавите членки, за да може възможно най-добре да се изразходват средствата на Съюза. Тук що приключихме и междинния преглед по фонда за да установим къде липсват средства и къде има средства в излишък. Защото понякога средствата не се изразходват адекватно и трябва да се пренасочат там, където има най-голяма полза за Европейския съюз и гражданите му. бе казано също, че системата по фонда за вътрешна сигурност е по-лесна в сравнение с тази по АМИФ. Но в случая сравняваме много млад фонд. АМИФ бе учреден едва през 2013 и работи от 2014 година насам с друг много добре установен фонд на Европейския съюз. Сега се подготвяме за последващите фондове и се учим от опита с по- отдавна действащи фондове на Съюза. Има възможност за споделено управление с държавите членки. Може също така и комисията да осъществява пряко управление. Между 2014 и 2017 разпределихме 243 милиона за действия на Съюза. Това бе увеличение в размер от 12 милиона през 2014 на 142 милиона миналата година. Финансираме над 100 различни действия, най-вече в областта на миграцията и интеграцията. Става дума за безвъзмезно финансиране, покани за представяне на предложения или конкретни споразумения с международни организации, като Международната организация по миграция, ВКБОМ, и други. Финансираме също така и Европейската мрежа за миграция по този финансов пакет на базата на работна програма, която се приема и публикува ежегодно от комисията. Наборът ни от инструменти включва също така и извънредни действия на Съюза. Този инструмент се използваше доста по време на кризата. Той е гъвкава възможност за извънредна помощ при много специфични условия, но обикновено става дума за безвъзмезно финансиране, предоставено на държава членка. 973 милиона бяха отпуснати по този инструмент през последните три години. Основните страни бенефициенти до сега са били е, Гърция, Например, работим много тясно си сътрудничим с Гърция. Имаме план за действие, който се обсъжда с гръцките власти поведнъж месечно. Отблизо се следи работата в Гърция на много високо ниво. Гърция е получила около 196 милиона от 2014 година насам под формата на извънредна помощ. Тези средства са били предоставени пряко на гръцките власти, най-вече за горещите точки и създаването на капацитет за прием, както и за здравни грижи за мигрантите. Предоставихме 80 милиона по силата на споразумение с ВКБОМ за разкриването на места за прием в Гърция от 2016 насам. Други държави, използвали извънредна помощ, са Италия и България. Италия получи над 190 милиона, а България над 179 милиона под формата на безвъзмезно финансиране. Става дума в случая най-вече за подпомагащи услуги, като писмен устен превод, правна помощ, идентифициране на уязвими групи, помощ за хора, нуждаещи се от специално жилищно настаняване, социално подпомагане или мерки необходими за подготовката на връщания. Действията могат да включват също и закупуване на оборудване или изграждане на инфраструктура. Става дума за много основен инструмент за финансиране, от който наистина се нуждаехме по време на кризата и който наистина ни беше полезен тогава. Въпреки това, Не бихме искали постоянно да прибягваме до инструменти за а, извънредно финансиране. Те се използват само при много специфични обстоятелства. Ще трябва държавите членки да имат по-голям капацитет за по-структурирано използване на европейското финансиране, най-вече по линия на националните програми и в рамките на споделеното управление. Нека упомена също, че и агенциите подпомагат работата на Съюза в областта на миграцията. Техни представители ще се изкажат по-нататък. Те също са възможност за финансиране. Като цяло с АМИФ и Фонда за вътрешна сигурност, както и свързаните с тях инструменти на комисията в областта на интеграцията, Имаме набор от инструменти, който ни дава много възможности, но става дума само за инструменти, които допълват онова, което трябва да се предостави по националните бюджети. През изминалите 2-3 години, през периода на кризата, имахме възможност да работим при трудни обстоятелства благодарение и на това, че бюджетът бе гъвкав. Сега ще използваме извлечените полки за следващата многогодишна финансова рамка. Благодаря, госпожо, за тези за това изказване. Сега преминаваме към първия панел, който ще се председателствам с колегата Клод Мораеш. Той е под надслов от отпускането на средствата до изпълнението, оценка на целите и изпълнението на фондовете за миграция и убежище в Европейския съюз – тук акцентът е първията фаза на бюджетния цикъл. Що ни дава възможност да проследим финансовите потоци в областта на миграцията и убежището от момента, в който се определят целите на политическо ниво, през отпускането на средствата до контрола. Ще изслушаме експерти по миграция. С това давам думата на колегата Клод Мураеш. Благодаря, Жан. Тук а, сме поканили чудесни експерти. Започваме с Георгио Камини, с кмет на Атина. Добре дошъл. Той ще говори не само като кмет на Атина, но и от името на партньорството за включването на мигрантите и беженците. Тук е и Фабрис Леджер, изпълнителен директор на Frontex. Тук е господин Жан-Пьер Шембри, ръководител комуникации извен и заинтересовани лица от ЕАЗО, госпожа Жозефин Либел, ръководител на Международно застъпничество Европейски съвет за бежанци и убежище и доктор Лилиан Цурди, Оксфордския университет, за да спазваме графика. Знам, че колегите от парламента биха искали да зададат въпроси Искам да ви помоля да се вместите в рамките на 8 минути, защото съм сигурен, че ще искате да отговорите на нашите колеги. И така, първият, който има думата е господин Каминис, кмет на Атина. Благодаря, господин председател. Дами и господа, председатели на комисии, благодаря ви за тази покана да участвам на съвместното заседание. Това е възможност да обсъдя много важен въпрос през, за периода 2015-2017 година с преминаването на десетки хиляди беженци. Бяхме изправени пред трудна ситуация. Трябваше бързо да намерим е, средства. Две години и половина по-късно мога да кажа, че Атина нямаше да може да се справи с беженската криза без помощта на европейските съюзници и без достъп до европейските фондове. В рамките на различни програми Атина управляваше повече от 20 милиона тези средства ни дадаха възможност да осигурим достойни условия на живот на беженците, да им предоставим достъп до информация, да подпомогнем НПО-тата и държавните органи и да осъществяваме програма за включване и това без каквато и да било участие на бюджета. Атина е първият гръцки град, който е получил средства от хуманитарната програма на ОНЕ. Освен това, имаше 13 други общини, които участваха в управлението на кризата. Ние успехме да, насе, да настаним 7000 души в 80 жилища. Натъкнахме си и на пречки, имайки предвид, че законодателството не, при, не предвижда освяване на средства от общинските власти. За това в началото имаше закъснение от 3 месеца. Намерихме средства, за да създадем приемни е, центрове чрез Европейския социален фонд. Ние участвахме в, в програмата Новаторски градове. Също така реализирахме пилотна програма с европейско финансиране за е, интеграция. Успяхме да получим средства, защото тази програма беше насочена изключително към общинските власти. Ще се спра на две програми, които изпълнихме. Говоря за тях, защото и е, те го иллюстрират проблемите, пред които са изправени общините. Става дума за координационен център за различни служби, както и обсерватория за миграционните потоци, която ни даде много важни данни. Двете програми бяха представени под формата на предложения с конкретни цифри пред фонда АМИФ. За съжаление, заради бюрократични прешки, програмата не можа да продължи по-нататък, но програмата беше изпълнена от благотворителни дружества и се смята, че това е една от най- добрите програми. Дами и господа, Искам да ви. Е, няма да говоря само за това, което направихме в Атина. Благодарение на програмата за интеграцията на мигрантите искам да изпратя едно много важно послание с подкрепата на ЕСА. Е, ние работихме много добре заедно и това, което представяме е резултат от партньорската дейност е, и дневния ред е, развитие на градовете на Европейския съюз. Основната цел е да се отчетат е, всички фактори, които участват в, за периода 2020-2027 година. Въпросите, които обсъждаме, са много важни. Те са предмет на съгласуване на всички нива на управление. Но в това партньорство държавите членки също трябва да имат а, своят глас. Констатирахме, че програмирането се извършва на ниво държави членки. Общините не можаха да участват в нито един момент. В някои държави членки на общините не се гледаше като на партньори. Европейските фондове трябваше да се адаптират към местните органи и да се държи сметка за опита на съответната община. Задължително е местните, регионални и националните власти да работят заедно е, за, в интерес на използването на различните фондове. По този начин се осигурява повече прозрачност и по-добро оползотворяване на средствата. Възникнаха проблеми и с достъпа на общините до средства. Общините имат нужда от гъвкавост при освояването на европейски средства. Този проблем възникна ясно по време на кризата 2015 и 2016 година. Това възникна в момент, в който имаше метеорологични аномалии. Необходимо е градовете да имат пряк достъп до европейските фондове, като фонда АМИФ трябва да се улесни достъпа до средства, които държавите членки не успяват да освоят. И има нужда от създаването на група общини е, пилоти. Европейският съюз трябва да държи сметка за тези тенденции и да използва адекватни финансови инструменти. Също така предлагаме механизми, за да се осигури комбинация от финансови инструменти и за общините и за МСП, за да се съчетават фондовете и средствата от ЕИБ. И най-сетне, за да няма общинска политика на две скорости, да има сътрудничество на всички нива, е задължително да има програма за техническа помощ, за да се улесни достъпа до средства за най-малките общини, които не разполагат с необходимите знания. Също въжи за НПО. Заключението от тази инициатива не е че искаме повече средства. Не, не, ние искаме не непременно повече средства, а по-добро управление. Това би било много важен параметр на новата политика на сближаване. Общините показаха, че са способни да посрещнат по отговорен и стратегически начин предизвикателствата и много се радвам, че това послание започва да се разбира на много места. Наскоро президента Макрон спомена създаването на фондове за общините, които приемат беженци, т.е. да се преодолеят проблемите за, за финансиране на общините. Беженските потоци се увеличават и те са изправени пред сериозен натиск и има нужда от европейска политика за прием и интеграция, както и адекватно финансиране. Благодаря за вниманието. Благодаря ви. Благодаря на кмета на Атина. Благодаря, че спазихте и ограничението във времето. Е, не искам депутатите да бъдат лишени от възможността да задават въпроси. Сега е, думата има господин Фабрис Леджери от е, изпълнителния директор на Frontex. Благодаря, господин председател на Комисията по граждански свободи и благодаря на председателя на за Frontex, Европейската агенция за гранична и брегова охрана, е голяма чест да участва в днешното ви съвместно заседание. В изказването си ще се спра върху разходите за охраната на границите по въпроса за миграцията. Към пропо лиминер, индике Като увод искам да коментирам а, малко бюджета на агенцията Frontex. От а, както започна нашия нов мандат. През 2320 милиона 2019 бюджета предвижда сумата 333 милиона евро. Euh, Разбира се, бюджета е разбит на много пера бенефициентите е, на тези средства са в е, огромното мнозинство е, съответните служби на страните членки, които всъщност ще има и увеличаване на разходите за оборудване, защото настоящите договори на агенцията за найеми, за техни... самолети и МПС в момента възлизат на около 45 милиона евро. Това са съществуващи договори, а тези от 2018 е, ще възлязат на 44 милиона връщането на ще получи 50 милиона евро. Това бе гласувано от ръководството. А, агенцията се финансира от много източници. Един от тях е бюджета на Европейският съюз. Страни членки, с изключение на Обединеното кралство и Ирландия, които не са членове на Шенген – има също и участници е, от асоциирани страни Швеция, Норвегия, Лихтенштайн. Има и вноски или програмите за техническа помощ с източното съседство или Западните Балкани. Сега и е, фонда АФИК за подкрепа на е, разузнавателната общност, въпрос, който бе поставен днес. Как да оценим ефективността и ефикасността на направените разходи, да извадим полки за бъдещата е, формулировка на политики. Нека да коментирам два а, е, основни а, е, водораздела, които се образуваха и които ни пречат а, на моменти да изпълняваме максимално, да из, извличаме максимума от средствата. Първия такъв е, така е, дихотом е, е управлението на границите срещу необходимостта от вътрешна сигурност управлението на миграция и вътрешни, е, вътрешна сигурност, включително борбата срещу организираната престъпност и евентуално превентивна дейност. Тоест, като се инвестира в е, агенцията и националните органи за охрана на границите, ние допринасяме за е, вътрешната сигурност на страните. Не можем да оценяваме ефективността на раз, разходите за управление на границите само а, с а, оценка на а, директно средствата, отписани, отпуснати за това. Примерно, а, да включим и а, морска дейност по море. Ние имаме сега нови мисии, агенция, която работи, имаме сериозно взаимодействие с наши партньори и съвместно ние раз, разработваме функции за брегова егра, охрана, за управление на миграцията, за сигурност, за охрана, за охрана на външните граници, а и е, за други политики. Следващия така водораздел, който искам да коментирам, е противопоставянето агенция страни членки. Традиционно финанс... инструментите за финансова солидарност е, бяха разделени, примерно фонда е, за вътрешна сигурност, е, беше разделена от е, финансирането на агенцията. Защо е необходимо да има два различни източника? Трябва да сме наясно, че има много взаимодействие, много взаимозависимост в такъв смисъл и в финансирането и на страните членки и на агенцията. Управлението на границите и крайбрежната охрана са споделена отговорност на Европейския съюз, представен от Фронтекст и съвредните членки. В такъв смисъл ние създадохме посредством регламента за бреговата охрана самата идея за това националните власти и агенцията да работят в сътрудничество. Има и други примери за успешно взаимодействие. Да речем оценката за уязвимост. Това е част от нашите нови задължения. Както и стратегията за управление на граници. Ние трябва да я приемем тази година, да формулираме приоритети за финансова подкрепа за страните членки. Тоест, искам да кажа, че може да се налага да имаме инструмент за стратегическо финансово е, съчетаване на финансовите приоритети. Програмите за развиване на капацитет е, е, посредством помощи за агенцията – се развиват, а страните членки работят по други, със средства от други инструменти, макар че всъщност става дума за управление на едни и същи външни гранище, граници. Фонда за вътрешна сигурност би следвало да служи, поне на теория, за инструмент, който да дава възможност операциите на Фронтекс да разполагат с тежко оборудване, да речем самолети, хеликоптери и така нататък. Какви са заключенията за бъдеще? Определено препоръчваме на базата на опита ни в Frontex и на Агенцията за брегова охрана бюджета да се базира на дейности, за да може по-добре да се проследява къде отиват някои е, многоцелеви фон средства, така да кажа. За да можем да имаме е, ясни, ясна отчетност, а също така и да можем да даваме информация на политиците за извършва, за това, което е извършено, не само за това, което е гласувано като функции в бюджета мога да кажа, че страдаме от ограничението на междуправителствения метод за обединяване на бюджета на Frontex, защото всъщност е, перата са национални и има един сложен процес на пазарлъци. Нито е, фонда за управление на границите, нищо, нито сегашния фонд за вътрешна сигурност дава възможност за достатъчно гъвкаво предоставяне, примерно, на техническо оборудване на Frontex. Председателят прекъсва. Франтекс трябва да изгражда и собствен капацитет по отношение на оборудване и е, персонал, за да помага в охраната на външните граници. Този капацитет трябва да бъде и основен за оперативните ни дейности, а националния капацитет да го под... допълва. Моята визия за бъдеще или предложенията ми са финанс, инструмента за финансовата солидарност, така наречения е, фонд за управление на границите, трябва да отчита основни изисквания за иновации. Агенцията за крайбрежна охрана трябва да използва средства за подкрепа на дейности по външни граници, особено по време на кризи и изключителни случаи за бързо оперативна намеса. И двата инструмента трябва да бъдат тясно координирани, особено при програмирането на финансови инструменти и да се отчита а, да се отчитат формулираните задачи на агенцията. Благодаря. Сега давам думата на господин Жан-Пьер Шембри от ЕАСО. Нека ясно да кажа на нашите гости и както очаквахме, започват да стават нетърпеливи нашите евродепутати. Затова, моля, бъдете пределно експедитивни. Thank you. I would like to thank the the chairs for, for this invite. Благодаря, благодаря на председателите на трите комисии за поканата. Кризата през 2015 година породи необходимостта моята агенция ЕАСО да увеличи обема на извънредните си операции. Трябваше да разположим хиляди експерти и устни Италия и Гърция. Това бе безпредседентно по рода си за нас предизвикателство. До този момент не бяхме извършвали оперативна дейност. Нямахме никакъв опит с това. Не разполагахме също така и с административния капацитет, необходим за подобни операции. Нещо в случай. Тези услуги можеха да се финансират по ами в държавите членки, но поради ниския капацитет за освояване по АМИВ трябваше да се намезим ние. Затова и ни бяха необходими допълнителни средства. Още през 2015 бяха направени първите промени. Се използваха най-вече в три области в Гърция и Италия за разполагането на интервюисти, устни преводачи, и други. След изявлението Европейския съюз Турция бе необходимо допълнително финансиране за изпълнението и тук бюджетът ни бе изменен поне 4 пъти, господин председател, за да откликнем на политическите потребности на държавите членки Вноската на Европейския съюз в бюджета на ЕАЗО се увеличи 6 пъти. Между 2000 бюджетът ни в момента възлиза на 92 милиона евро. Виждате колко е голяма промяната. Знаем, че се обсъжда предложението за Европейската агенция за убежище. Тя ще изпълнява нови функции, което означава и допълнително фина за убежище. Освен това, продължава да има нужда от подкрепа за държавите членки, изложени на натиск, за да се задоволят техните потребности в областта на убежището. Тези потребности ще си останат и в бъдеще. И във връзка с това, нека опомена някои от полките, които си извлякохме през значение възможността бързо да се мобилизира финансиране, най-вече за европейските агенции, трябва да бъде взета предвид и да се гарантира такова мобилизиране. Освен това, оперативните ни разходи само от части са предсказуеми. Много е също постоянно се сблъскват с промени, променят се потребностите им. Затова и не може да се приложи еднозначен подход. Това е най-важното, което искам да кажа днес. А що се отнася до финансирането по мисля, че те могат много да се възползват от подкрепата на комисията и европейските институции на техническо ниво. А що се отнася до използването на тези фондове от страна на европейските агенции, то мога да говоря само за нашия опит. Според нас, използването на тези фондове от страна на агенциите трябва. И накрая, нека се спра върху най-важния проблем Моята агенция може да допринесе за финансовото управление и обезпечаването във връзка с това тази година. В него се призовава да се отложи освобождаването от отговорност на ЕАСО за 2016. Ние ще предприемем необходимите действия. Разбираме мотивите за решението на Европейския парламент. Трябва да приключи също така и разследването поправим нещата. Три основни заключения. Първо, бяхме изненадани от кризата. Изненадана бе и ЕАСО. Към момента нямахме необходимия опит. Опитахме се да дадем най-доброто от себе си, така че наистина да има добравим поглед към бъдещето, да си свършим работата, и да продължим да предоставяме подкрепа. От такава подкрепа има нужда, най-вече в страните на външни граници на Съюза и ще има нужда и в бъдеще. Благодаря. Сега давам думата на госпожа. Uh, thank you very much. Um, for... Благодаря. Говори от името на Европейския съвет за беженците и убежището коалиция от НПО, които работят за защита правата на бежанците и разселените лица. Е, проучване през януари 2018 година. И то основата на моето изложение също така ще Използвам и опита на няколко цели. Първата е приоритета обежище, следващия приоритет е интеграция, приоритет стратегии за справедливо връщане, т.е. приоритет връщане. Ще се спра на солидарността Много важен въпрос е отпускането на средства за национални проветните страни през 2011, 2013 година. Най-много средства бяха предоставени на ИТА. Същият критерий беше използван и през 2017 година. Сега, ако погледнем непропорционалния характер на сирането, което ми в тези страни, в Унгария, Италия и България, неотложната помощ беше повече от трябва да отразява данните за броя на молбите, за опасността програми. Държавите членки трябва да от да отделят 20% за убежище и 20% за интеграция с на доста високо ниво. Виждаме в Великобритания. Искаме да се премахне разликата между отпуснати средства и изразходвани средства. Смятаме, че Сега, ако преминем към отпускане на средства, към изразходване, за това как се, доколко са изпълнени а, средствата по да използваме данни от септември 2017 година. Що са от, на тази основа проектите, финансирани от фонда АМИФ и в съответствие с общия принцип. Информацията за изпълнението е толкова оскъдна, ние разработихме въпросник, който е, сме раздали, е отразена в е, брошурата, която ви показах. Сега по отношение на взаимното допълване добавената сто финансиране. Този проблем трябва да се преодолее в следващата многогодишна финансова рамка и да има ясно. Благодаря за този доклад. Сега ще дам думата на следващия участник, доктор Лилям Цурди от университета в Оксфорд. Заповядайте. Благодаря, благодаря за любезната а, покана. Аз съм последна, ще се опитам да свърша бързо. Ако има едно основно обединяващо послание за финансирането, е, че то не трябва да реагира само на for the future multi-annual financial framework. Both... Но тези изисквания трябва да се отразят в бъдещата МФР. груп, работната група за собствени ресурси отчете, че е необходим всички страни членки е, се възползват от действията на страните членки, които използват тези средства. Било и работят по управление на външните граници, или е, по е, законодателството за предоставяне на отчитат главно на финансиране по спешни случаи по, е, така, в периода на беженската криза. Обед недостиг в своите системи използваха тези схеми. От 2014 до 2016 направихме преглед и Италия, Германия, Холандия и Белгия. Европейско ниво трябва да има повече подкрепа за операционализиране на политиките за бежанци, а да не се оставят те да се ръководят само от изолирани страни членки, както и да не се реагира само в случаи на спешност. Наблюдава се подкрепа, увеличена през агенциите, но тази подкрепа отново е по линията на спешна помощ или целенасочена помощ, макар че някои страни като Гърция и Италия спешност нито са изключителни. Мобилизирани са и канали, като механизма за гражданска защита. Тук има ограничения. Това не е допълнителен бюджетен ред. Там се е, предоставят само нефинансови средства. Примерно оборничение. Това не е допълнителен бюджетен ред. Там се е, предоставят само нефинансови средства. Примерно оборудване тук се разчита на доброволни вноски от страните членки и е много често те не са достатъчни. Точно Да действа незабавно в подкрепа на страните, които бяха засегнати от мигрантските потоци, особено Гърция. Това е инструмент с действие, срок на действие 3 години той приключва 2019 до е, април 2008, включително помощи, хранителни и нехранителни помощи и предоставяне на подслон and a number of civil society organizations. на подобни напрежения на е, регионално и местно ниво и съответно да се търси финансиране от други бюджети, от, примерно на подобни напрежения на е, регионално и местно ниво и съответно да се търси финансиране от други бюджети, от, примерно от структурните фондове. Също така трябва да се мисли и за администрирането на фондовете, системите за контрол и управление. Те са твърде сложни е, и е, ресурсите, които изискват, са твърде големи, е, поради което се налага да се правят и разходи. Тоест едно хоризонтално изчистване на структурата по управление, така както се предлага от комисията, е една стъпка в правилна посока. Това изчистване на структурата би следвало да направи процеса по-малко тежък. После трябва да има съчетаемост с финансов... финансирането за европейските агенции, както каза и директора на Frontex. Трябва да има и допълняемост между инструментите и бюджетните функции, примерно с е, структурните фондове, така че да се търси е, съчетаемост между различните политики. Да се е, разчита не само на инструменти за спешна помощ, но да може да се съчетават те и с инструменти, които са постоянни, като примерно инструментите по кохезионната политика. Благодаря, благодаря на нашите петима гости за това, че е, споделиха техните гледища за това, как е, можем е, ние да разходваме по ефективно европейските средства. Искам да коментирам следното на френско-италианската граница. Направих посещение заедно с колегата италианец господин Джоти. Срещнахме се с представители на Франция и на Италия и те оставах да има задължение за повече ангажимент на а, ръководителите, политическото ниво на местните власти. Нещо подобно се предвижда и в регламента от Дъблин, но ето и а, трафика или бизнеса на трафикантите. Обръщам се към директора на Frontex трансграничните отряди каква униформа носят? Тя е униформа на Фронтекс ли или? Господин председател, ние полагаме усилия Европейския съюз да бъде видим. Служителите, които участват в операция флага на Европейския съюз, те също така и имат и жилетка с, с видимо, що се отнася до корабите. И това, е, това са най-скъпоструващите съоръжения. Има технически и правни трудности. И някои участващи държави ме питат какви флагове да сложим и трябва ли да слагаме европейското знаме. Председателят, аз мятам, че Европа трябва да бъде видима. Госпожа Сойдрова. Благодаря, господин председател. Ще продължа на чешки. Я бих хотела nyní е, hovořit е, tedy česky а chci po... Бих искала да се изкажа на чешки. Благодаря на кмета на Атина за участието в днешното изслушване. Бях Фатина преди три седмици. Бях в Леонас, в Мория и още една друга гореща точка на остров Лесбос. Благодаря на всички онези, които се грижат за беженците в горещите точки. Там е видимо онова, което прави Европейският съюз. Посетихме и централата на Frontex. Имам следния въпрос към представителя на Frontex. Знаем, че се увеличава броят на служителите на Frontex. Служителите на Frontex в бъдеще бюрократи ли ще бъдат или ще бъдат полицаи и гранични служители? Административни служители ли ще бъдат те или по-скоро ще извършват оперативна дейност по границите? И накрая. Гърция в момента е подложена на голям миграционен натиск от Турция. Става дума най-вече за гръцките острови, но същото въжи и за сухопътните граници. Сухопътните граници не се охраняват достатъчно добре. Всъщност миграционните потоци се увеличиха до толкова, че в горещите точки вече няма възможност за приемане на мигранти. Това много затруднява работата на граничните, служителите на граничната и брегова охрана. Благодаря ви за вашата работа. Мисля, че Европейският съюз е достатъчно видим, както го и заслужава. Онези, които работят по места, оценяват финансовата помощ на Европейския съюз. По време на посещението ми чух критика само спрямо гръцкото правителство, което се бави в мерките. Госпожа Веш... Председател, жалко е, че колегата Артюи си тръгна, защото като а, член а, в работната група а, е възстановен не за да спира беженците, Имаме проблем с видимостта на европейското финансиране. Въпросът, освен ако не бъркам, голямо се предоставят на държавите, които разпределят средствата по свое осмотрение. Е, не съвсем, без обаче да казват, че това са европейски фондове. Няколко пъти бях в Кале, имахме няколко среща с префекта на Паде Кале. Имаше мисия на комисията Либе и префектът ни попита защо Европейския съюз не помага на Франция. И приветстваме, но има редица проблеми с предоставянето на финансиране и подаването на заявление за финансиране. Обръщам се към господин Лежери от Frontex. В момента обсъждаме плановете на комисията за много голямо увеличение на средствата по следващата МФР за този бюджетен ред. Нуждаете ли се действително от тези 10 000 служители? или пък някой друг някъде е решил, че това е цифрата. Ако планирате разполагането на може след, когато възникне следващата криза, е вероятно тези служители да не се окажат на правилното място, да бездействат, без от тях да има някаква полза, защото вече няма да има достатъчна гмер. Поели ли сме според вас по правилния път в това отношение? Благодаря на господин Хауърд. И аз имам няколко въпроса. Един въпрос всъщност. Съгласно проучването нямам достатъчно добри данни за степента на изпълнение. Установили сте също така, че освояването е много бавно. Защо Европейската комисия не е разработила надежден механизъм за отчитане, така че с законодателите да вземат добре обосновани решения по време на бюджетната процедура? Това бе моят въпрос към госпожа Гминдер от комисията. И думата ще има и господин Лежери, за да отговори на останалите въпроси. Госпожа Гминдер, благодаря, ще започна. Първо ще отговоря на госпожа Гресле. По въпроса за възможността за градовете да получават финансиране от европейските фондове, това е възможно но по линия на националните власти. В някои държави членки компетентният национален орган, управляващ финансирането по АМИФ, работи с градове и предоставя средства по АМИФ. Възможно е финансирането по АМИФ в тези случаи, но трябва да се мине през компетентния национален орган – при последващите фондове можем да вземем предвид възможност за финансиране и за градовете. Но въпросът е кой ще упражнява контрол върху тези финансови потоци. Имаме ограничени средства и не можем да аудитираме всички финансови потоци. А що се отнася до ВКБОН, Те имат свои представители и на островите. Не мога да ви дам подробности от сключения от нас договор. Целта на ВКБОН е да подсили капацитета за прием там и изобщо да изгради такъв капацитет. Първия договор бе сключен не за островите, а за континенталната част. Там имаше голяма нужда от изграждането на лагери за пристигащите в континенталната част. Разпределението на средствата. Схемата за разпределение бе постановена в законодателния акт от 2013 Взема се предвид броят на молбите за обежище, броят на хората, които трябва да се интегрират и тези, които трябва да бъдат върнати. Но не това са решаващите фактори, които представляват проблем. Става дума за периода. Става дума за периода 2010-2011 година важна пука, която си извлякохме за последващите фондове и за новия законодателен акт, е свързана с периода, на базата на който се правят изчисленията за схемата за разпределение. Този период трябва да дава възможност за гъвкавост. И във връзка с това обмисляме и възможност за технически корекции. кога ще се изведе а, от а, употреба инструмента за извънредно финансиране. По някои програми, например в Гърция, вече няма да може да се предостави финансиране. Затова и този инструмент за извънредно финансиране е една допълваща мярка. Така има възможност да се финансират и някои нови предизвикателства, пред които се изправят държавите членки. Но основната ни цел е като цяло да преминем към структурирано финансиране. По въпроса за прозрачността, явно тук трябва да се справим по-добре не е достатъчно само да се актуализира информацията от държавите членки. Всяка година комисията взема решение за това какви суми да предоставим на държавите членки, след като те са ни представили всички свои счетоводни отчети за съответната финансова година. Това решение се взема към края на май, началото на юни всяка година. То е и публично достояние. Съдържат се там всички суми, които сме решили да предоставим на държавите членки. Но в случая става дума за да извършват проверки по отношение на лица на външните граници. Но становихме, че това, че използваме гранични служители от държавите членки, доведе до изчерпване на през януари 2015. Помня, че средно можехме да разположим 350 служители. Към момента, както казаха и другите панелисти, трябва да помисля с предложение за това централното звено по системата ЕТИАС да бъде разположено полаганите от нас служители са пияни или са мързеливи, то мога да ви уверя в противното. Имало е четири случая на пияни служители тези хора трябва да се завърнат по домовете си. Понякога имаме проблеми по места, но когато са разположени 1500 служители и с кодекса си за поведение, можем да санкционираме всякакви нарушения. Благодаря. не благодаря за допълнителните разяснения. Преминаваме към следващия панел. Предстои да обсъдим и освояването на средствата. Радвам се, че Европейската сметна палата е излязла със специален доклад по темата. Той е изготвен от госпожа Ламарк, която ще се изкаже сега. Имате само по 10 минути всички. Мерси, мадам. Благодаря, госпожо председател. Европейския съюз изправен пред мигрантската криза трябваше да предприема неотложни мерки с оглед на много острия проблем. Увеличиха се средствата, създадаха се нови инструменти за финансиране, имаше създадаха се горещи точки и се мобилизираха национални европейски органи. Сметната палата с оглед на въпроса на, с оглед на значението на въпросите включи миграцията и убежището сред своите приоритети и ние работим активно по тези въпроси също така и във връзка с външното измерение на миграцията. Годишни, в годишния доклад за 2017 година включихме глава за функция 3 гражданство, сигурност – също така публикувахме няколко доклада. Има специален доклад от 2017 година за горещите точки за Италия и Гърция. Имаме три спец... изготвят се три специални а, доклада за споразумение с Турция, доверителния фонд за Африка и поискане на комисията Либе доклад а, за информационната система за граничния контрол ще се публикува. То беше публикуван през април 2018 година. Утре ще публикуваме документ за интеграцията на мигрантите. Там се проучва оползотворяването на фонда. Ми всяка година приемаме доклади за агенциите. Какви са заключенията на тези доклади? В специалния доклад за горещите точки Отбелязахме положителното въздействие на тези дейности в Италия и Гърция, независимо от бавните темпове и слабости, свързани с непридружените малолетни лица. Е, тези горещи точки спомогнаха за управление на миграционните потоци в тези страни. Подобри се техния капацитет за прием, за регистрация и за координация на помощите. Също така има нужда от увеличаване на средствата. Потребностите са и количествени, и качествени. Сметната палата препоръча на Гърция да подобри и увеличи капацитета за прием, да съкрати сроковете за предоставяне на статут, да подобри информацията за мигрантите, на Италия да увеличи броя е, на точките за достъп, двете страни да подобрят достъпа, да подобрят приема на непридружените малолетни лица. Второто наблюдение – Както констатираме сложността на финансирането, трудно е да се идентифицират разходите с оглед на големия брой фондове, които се използват в допълнение на фондовете, ами фонда за вътрешна сигурност, има различни фондове за развитие, фондове свързани с РАЗъм, е, фонд за заетост на младежите и така нататък. В доклада за бюджета за 2016 година констатираме, че комисията не е предоставила информация за обща сума на фонда е, за преодоляване на кризата с е, беженските мигрантските потоци препоръкваме да се предвиди конкретна структура за предоставяне на информация, за да се отчете използването на фондовете и въпроса е, за категоризацията и е, връзката между миграцията и развитието. Констатираме и нарастващата сложност на механизмите за финансиране това е бюджет, това, е, това са финанси, свързани с бюджета на Европейския съюз. Ограни... Има ограничена прозрачност и контрол. Често изплащанията, свързани с основния фонд на именно АМИФ, не са средства, идващи от други източници за АМИФ в държавите членки не се прави разлика между аванса и направените плащаните. Също така има, констатирахме понякога неблагополучни практики на управление. Е, в през 2016 година бяха обявени търгове за обществени поръчки. по тази процедура бяха предоставени по-малки плавателни съдове беше направен експост оценка на ефективността на тези операции на ниво Европейска комисия за Frontex и Hotspot и на ниво държави членки, които използват различни интег... индикатори, например за интеграцията на мигрантите, също така и обмен на данни между Frontex и държавите членки за да имаме информация за броя на незаконни мигранти. В заключение, Европейския съюз успя да се адаптира към неотложната ситуация и да улесни приема на мигранти е, но това е, става бавно и без е, да се даде количествен и качествен отговор на всички потребности. Процедурите са твърде дълги, непридружените малолетни лица не получават необходимите грижи и е необходимо да се предприема допълнителни мерки от Европейския съюз, държавите членки. Гъвкавостта при използването на фондовете е необходимо, е, е необходимо с оглед на неотложната ситуация, но тази гъвкавост – е, е, се е, съпътства и с е, не, не винаги подходящо използване на фондовете. И, и, броят на фондовете е твърде голям и е много трудно да се отчете използването на фондовете. Това затруднява контрола. В заключение, има нужда от рационализация, прозрачност, за да се подобри ефективността на миграционната политика на Европейския съюз и за да се предоставя повече информация на гражданите. Благодаря госпожо Века Беон. Заповядайте. Okay, sorry. Yes. Um, yes, good afternoon. Um... Благодаря. Аз представлявам бюрото на Вакабон в Брюксел. Благодаря за вашата покана. Ние сме международен наблюдател и заинтересована страна и директни бенецифиери на съответните а, фондове, включително за споделено управление и други. Така че имаме няколко известен опит. Някои от нещата вече бяха казани, но аз ще ги коментирам от гледна точка на ефективността. Ако ми позволите, ще започна с някои от основните принципи при разходване на средствата и ще започна от там, откъдето свърши колежката. Тя коментира принципа за доба, доба, добавена стойност и е, съчетаемост на средствата. Това са важни принципи за европейските средства, които се обсъждат отдавна и ще въжат и за следващата МФР. В областта на иммиграцията и е, убежището те трябва да бъдат доизяснени, защото когато има споделено управление на средствата, често се казва, че те се изпаряват в националния бюджет и е трудно да се установи дали те не просто подпомагат националния бюджет, а не се използват в допълнение на средства от националния бюджет. Това като увод. Ефективността не може да не е свързана и с легитимност. използването на европейски средства за европейски политики трябва да отговаря и на условията за спазване на човешки права. Това е, е така, ако погледнем в една цялост нещата, е, този следва да бъде подхода. В МИФ се коментира, че има нужда от повече количествени данни, по-добро програмиране, максимално много корекции. Също страните членки също дават препоръки, например, да се делегира управлението на тези средства на съответните власти с опит, а не непременно да отиват средствата в Министерството на финансите. Трябва да се насочват парите към тези, които знаят къде има нужда от тях. Също трябва да има и по-кратки срокове за започването на нов цикъл – е, често се подчертава, че е невъзможно да няма забавяне, но това е, е пагубно за действията на терен. Местните власти определено е, са, цитират случаи, в които са пострадали от забавянето на изпълнението. Нееднократно бе коментирана и необходимостта за повече информация, прозрачност и проследяемост. Ние е, сме наясно за какво се изпа... използват парите, но не е въпросът да го знаем просто ей така, а за да може да се вадят заключения за бъдещето програмиране. Още само две години се е, остават до следващата многогодишна финансова рамка – и все още нямаме информация за темпа на изпълнение, за механизмите за мониторинг, за оценката и какво се прави от управляващите органи и комисията. Нещо много важно искам да коментирам за връзката между АМИФ и кохезионните фондове. Е, принципа за партньорство. Той е залегнал в правното основание на МИФ. Той би трябвало да е един консултативен механизъм с всички заинтересовани страни, включително местните власти, НПО, е, НПО социални участници и така нататък. Е, Този ангажимент трябва да е задължителен, така както е за кохезионните фондове, за да е ясно е, как е, да се обсъждат е, предизвикателствата, къде да има контрол и как, къде да има корекции. Това а, е, допринася и за по-добра ефективност. В АМИФ тези изисквания се из, изпълняват на различно ниво. Така, отметнато е квадратчето, че има принципа на партньорство но този принцип трябва да бъде един постоянен процес при изпълняването на проектите по АМИ в целия им цикъл. Tape, I mean, we all uh, multiply the message to the commission that uh, you need to, to have. Също трябва да подчертаем, че а, трябва да има конкретни умения за управление на европейските средства. А, европейските средства са скъпи пари. Необходимо е да има отделен минимум за мерки за ефективност, да има някакъв процент отделен за местни регионални власти и, не, и гражданското общество. Е, призоваваме за това, но ако няма решение за минимална ленда, дял, това не винаги ще се случи. Местните власти трябва да имат съответните инструменти да могат да правят повече и да, обясня, да могат да разясняват на гражданите защо го правят. по отношение на външното измерение, защото има възможност по АМИВ да се работи изведнъж е, извън ЕС, тук трябва да има координация, за да е ясно какво правят и другите. И да приключа с два а, е, въпроса, защото в момента обсъждаме не само АМИФ и а, е, МФР и а, интегрирането а, на АМИФ към кохезионните фондове, социал, социалния фонд и регионалните фондове. И в такъв смисъл имам два въпроса. 7% ще е намалението на кохезионните фондове. И в такъв смисъл въпросът е как може да се направи повече с по-малко. Е, знаем е, кои са приоритетите на Европейския съюз, интеграцията на мигрантите е един от тях и би следвало да попитам. Но е, дори това да се направи, те могат да бъдат тотално разводнени и забравени. 20% с кюб, така да се каже. Благодаря за вашето внимание. Председателката, благодаря ви. Впечатляващо бе темпото, с което направихте изложението си. Преводачите обаче се справиха доста добре. Сега ще дам думата. Благодаря за поканата. Аз представлявам СЕПС, независим мозъчен тръст. Ние провеждаме редица проучвания, някои от тях е, насочени към външните аспекти на финансирането на миграцията, доверителните фондове. Е, те, докладите бяха прияти добре от Комисията по бюджет и бюджетен контрол. Когато бяхме поканени да говорим за вътрешните аспекти на финансирането на миграцията, ние се замислихме за обединяващото звено а, на всички проучвания, които сме правили за парламента. Върховенство на закона, управлението на Шенген и други въпроси. И бихме искали да формулираме някои заключения. Един от ключовите въпроси е, е миграцията е прозрачно и е, отчетно. Заедно с това има редица е, сложности, които е, смятаме, че трябва да се преодолеят. Както се казва, върховенство на закона и основните права е, Европейската сметна палата и Европейския омбудсман е, казаха, че ефективността и ефикасността са свързани с основните права. Това, като се утвърждават е, международните стандарти и стандартите на Съюза като Шенгенския граничен кодекс и системата за убежище. Какви пуки извлякахме от работата на място? Ние проведахме още едно проучване за главено политика за борба срещу трафика на хора и въздействието върху гражданското общество. И имаме графика за представите на гражданскова сигурни в своите действия. И един, едно от, основ, една от основните полки е, че държавите членки е, зачитат е, независимостта на активисти от е, гражданското общество в сегашния дебат. Ние трябва да обърнем повече внимание на отчетността и прозрачността. Security for whom? Because as we see, uh, civil society... Когато говорим за сигурност, трябва да задем въпроса сигурност. Има чувство на подозрителност за заплахи, криминални прояви, особено е, насочени срещу Очевидно е, че сигурността е по-важно съображение, е, но е, туването на средства за онези, които са най-уязвими. Бенефициентите на финансирането са друг проблем. Но това е инструмент за заглушаване на тяхната критика към властите и някои не наблюдават, се отказват да следят ситуацията с правата. Финанс... Публичното финансиране понякога се използва за да се ограничи обхвата на дейността и за определяне на това, което е допустимо за финансиране или не. На тази графика се, се вижда, че финансирането е повод е, за загриженост е, и в е, Италия, и в Унгария. Често се поставя, когато от тях се иска да предоставят документи или лични данни на лицата, на които оказват помощ. Има положение. Евро... Инструмента за европейските ценности е много важен инструмент. особено в областта на миграцията и мобилността. Фонда за съдебни дела е малък фонд, но той подпомага условие в новата многодишна финансова рамка. За нас това е положително но то трябва да бъде свързане власти са необходими, за да е ясно кой какво а, прави. Те имат своя на хора. Можем да кажем, че тези дейности трябва да са обвързани а, с условието да бъдат освободени онези, които предоставят хуманитарна помощ и отстояват правото на достоинство. Също така, за нас е много важно да се създаде постоянна обсерватория, за да се на миграцията. Също така гражданското общество трябва да има повече възможности да подава оплаквания и да разработва, така да се каже, доклади в е, сянка. Благодаря ви. Okay, <clears throat> thank you very much. Благодаря. Искам е, да дам думата на представител на Международната организация за миграцията за 5 минути. Благодаря. Благодаря за поканата. Искам да поздравя Европейския парламент за свикване. Ние сме агенция за миграция и наблюдаваме преговорите съюз за е, спазване на човешките права и солидарността. Три години изминаха от е, приемането на Европейския план за миграция и е, така наречената криза с мигрантите. Стили. А, също така от четирите стълба, които бяха формулирани, се сливат възможностите за обежище с е, възможностите за миграцията трябва да бъде е, обърната. Защото ние трябва да имаме едно по-обща визия за миграцията. Комисията излезе с документ за МФР, е, където се казва, че европейския бюджет – трябва да е по отношение на миграцията? Има ли дългосрочна стратегия, която да използва бюджета за осъществяването си? Каква е тази стратегия? За какво трябва да се застъпва? Европейският съюз и страните членки трябва да имат възможност да реагират на амбициите за е, визия в бъдещето на миграционните политики. Става дума за а, страни, с които Европейския съюз е, да има взаимни ползи от управлението на процеса на миграция. Трябва да се е, формулират иновативни политики за миграция на европейско ниво – като се отчитат демографските тенденции, да се надават и законови възможности за ми... отношение към а, мигрантите. Дебатът трябва да се съсредоточи между... върху международните ни задължения и политики за изграждане на приобщаващо общество. Всичко това трябва да е в центъра на ръководна роля за постигане на тази е, е, мисия. Международната многогодишната финансова рамка е именно възможността това да се постигне. Финансирането за миграция трябва да бъде много по-стратегическо, за да се постигне в максималност. Трябва да има баланс, трябва да има упростяване, намаляване на административното бреме и е, целенасоченост. Очакваме с нетърпение да видим как ще се разви... развият е, преговорите на базата на първото. И ако ми позволите е, да коментирам срещата на върха на 28-29 юни, където ще се дискутира въпроса за миграция, та дебата за една обща визия за то цяло. Thank you very much, uh, because I don't see the members of the parliament. Mrs. Lava Sender. Yes, please. You have... А, да, госпожа Аяла Сендер, заповядайте. No, let's, let's, so I would like to, ja, ich möchte schon ein paar Sachen zu dem sagen, was jetzt... Госпожа Гресли, искам да кажа нещо Миграцията се свежда до две категории – бежанци и търсещи закрила. Търсещите закрила могат да подадат молба – и тя може да бъде одобрена или не. Не говорим за миграцията като цяло в случая. Говорим за бежанците и търсещите за крила. А всички останали, които са мигранти, ще трябва да бъдат върнати в страните си на происход. В противен случай системата за убежище ще се срине. Нека си изясним това от политическа гледна точка. Благодаря за работата ви по места. Това нищо не би било възможно без тази работа, тъй като Европейският съюз няма свои административни органи. Много често и административните органи на държавите членки силно се затрудняват. Това по адрес на комисията. Също по адрес на комисията. Напълно неприемливо е според мен три години след най- голямата бежанска вълна и три години след като бе учреден АМИФ, все още да нямаме данни за това какво, колко струва в отделните държави членки. Имате ли данни за това, за това какво струва интеграцията на беженците в Германия, в Италия, в Гърция, например. Нямаме никакви цифрови данни по въпроса предоставят се само много общи данни, не можем да направим предварителна оценка. По никакъв начин не можем да направим оценка на това, което се прави. Не можем да кажем дали действията са подходящи или не. А ние в Комисията по бюджетен контрол очакваме точно това. Посетих с един голям лагер, лагера Мория, който се управлява от въоръжените сили. Въоръжените сили ни казаха, че Европейският съюз предоставя финансиране за храна за мигрантите, но дори не можахме да получим отговор на това колко струва храната, която се закупува. Мисля, че трябва да имаме конкретни данни. Според интервютата е необходимо да има централен на политическа координация и какво може, как могат да се подобрят нещата. Следващ въпрос. Някой от нататък. Европейската комисия и страните членки какво е необходимо да променят в съществувата организации, а сега давам думата на госпожа Аяла Сендър. Заповядайте. Благодаря. Много благодаря. Видях, че колегата заявява желание за изказване, затова се въздържах. Не присъствах през цялото време, но изслушах много... Por otro lado, también eh, intentan ayudarnos en resolver... са хора, които работят на място от години и се опитват да ни помогнат в решението на една от най-големите кризи, която има отражи от, от гледна точка на това да си изясним нещата, защото ми се струва, че понякога ние не си комуникираме достатъчно ясно. Има някои основни моменти е в последствие – Когато става дума за бежанци, примерно, които не бягат от война, а хора разселени поради климатични промени или економически мигранти, които топа, тук в Европа можем да им покажем примери на успех. De invertir ahora con el nuevo marco Eh, de desarrollo con el nuevo FED que vamos a poder. Чисто така е, количествена гледна точка, е, инвестициите в е, били ключови или решаващи. Много често чувам, когато пътувам, оплаквания, че пари от европейския бюджет отиват към националните власти – гражданското общество, макар че ние сме ги предвидели. mayoritariamente, por lo menos las, las decisiones se toman parte por, por decisiones de organizaciones europeas, pues la gente, digamos, los, de, tanto los que decían como las organizaciones sociales o las autoridades. В такъв смисъл средствата не са ефективни. Те не им дават възможност да работят. Второ, когато някой реши да емигрира, и едва след това започваме да инвестираме в съответната страна. Но няма сигурни пътища и за хората, които искат да мигрират, и за обществото, което ги приема. Мелницата на трафикантите, например. Porque de, de, de acogida, ni siquiera el de registro, tenemos problemas también de identificar. Entonces, en esa segunda parte, digamos, migratoria. Няма, например, възможност или няма изисквания да се регистрират осигуряват сигурност и на мигрантите, но и на нас. И накрая, основното предизвикателство за мен е интеграцията. системата на квотите очевидно не работи. Ако бъдат изпратени в други страни, тези страни започват да се чувстват застрашени. Бихме ли могли да потърсим някаква формула период? Llegar, quieren ser europeos al menos y por otra parte no somos capaces de darles. Entonces, en esos tres, digamos, grandes bloques, desde la parte de, de la parte има хора, които искат да, да, прие, да, да станат. В е, други области имаме успешни програми, като е Разъм, например. Та, как да инвестираме европейски средства в конкретни проекти, за да постигнем успех? Имаме опит е, по... да ни дадат възможност да постигаме успех. Благодаря. Uh, on, that... Благодаря, госпожо председател. Господин uh, Леджери предложи проблем на превода, а не е, опит да се замътят водите. Някои е, неща бяха много интересни и пораждат надежда. Обръщам се към представителите на гражданското и разпределението му, която трябва да бъде направена, за да можете вие да си вършите вашата работа по ефективно. Коя е единствената промяна? Изглежда включително и към комисията да обърнем поглед към бъдещето и това какво ще се направи в областта на интеграцията, включително и към комисията. Да обърнем поглед към бъдещето и това какво ще се направи в областта на интеграцията. В момента се водят разисквания за обхвата на тези фондове, за това дали да има целево финансиране или не. Така че нищо не мога да ви кажа за сега по